friends, you are welcome. Добре. Добре дошли на това заседание на Комисията по заето с социални въпроси. Вече сме закъснели 11 минути, ще трябва да догонваме. Най-напред да кажа, че ще има промяна в дневния ред. Четвърта точка е изслушване на номинирания за поста директор на Европейската фундация за обучение и точки 5 и 6, които следват от нея, оценка от страна на координаторите след изслушването на номинирания за поста директор, отпадат. Значи тези точки няма да бъдат включени в дневния ред. Гласуването в, по точка 11 финансови правила, приложими към общия бюджет на Европейския съюз се отлага. Ще се състои по време на извънредното заседание на комисията в Страсбург на 15 май понеделник. Това значи, че ще имаме достатъчно време да задаваме въпроси на господин комисаря. Те, разбира се, имат и свой график. А утре започваме работа не в 9, а 9 и половина. Ще имате възможност да поспите половин час повече. И така, сега продължаваме работа по дневни, точките от дневния ред, които остават. Всички езици има превод, без финландски, малтийски, хърватски и галски. Казвам добре дошли на 28 стъжанти от комисията ТРАН, които ще присъстват на нашето заседание днес. най-сърдечно ви казвам добре дошли. Ще може да видите как работим на практика в парламентарните комисии. Ще видите, че всички от нас, повечето от нас говорят не особено добър английски. Ще се ориентирате обаче в обстоятелствата. И сега минавам към трета точка от дневния ред, размяна на мнение като част от структурирания диалог с заместник председателя на Европейската комисия господин Домбровскис и на комисара госпожа Тайсен. Давам първо думата на господин Домбровскис. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа. Днес ще имаме възможност да разменим мисли в рамките на структурирания диалог за работната програма на комисията и какво да отговоря на зададените въпроси. Комисията представи амбициозна работна програма за 2017 година за осигуряване на възходящо социално движение и укрепване на социалните ангажименти беше прията закона за социалните права. Това стана след широки публични консултации и бяха взети под внимание препоръките във вашия доклад от януари. Комисията и аз самия представихме третият стълб след неговото приемане от колегиума. Започваме работа по съпътстващите инициативи, които са неразделна част от работната програма на комисията. Социалното измерение не е някакъв абстрактен принцип за Европейската комисия и Европейския парламент, а реалност, която засяга живота на всички граждани. Е, сега в изпълнение на нашето обещание за, в това отношение, като вземем предвид променещите се реалности, целта ни е да се подобри животът на хората. Комисар Тайсен ще говори с по-големи подробности за нашите приоритети, които, както са изложени в нашата обща декларация. Но искам да продължа това, което казах миналата седмица във връзка с третият стълб относно консултацията с социалните партньори. Първо, достъп до социална защита. Социалната защита на хора, които работят на нестандартни работни места, е част от консултацията по стълба, а също така обект на резолюция на парламента. Имахме миналата седмица приключване на консултацията по социалните, социалната защита за всички видове работа. Всички работещи ще бъдат защитени и ще могат да се ползват от предимствата на новите форми на работа и развиването на своите умения. Това е отговаря на вашето искане за рамкова директива, която да обхваща всички видове заетост ще предприемем стъпки, така че да има по-голяма яснота на договорните отношения, независимо от това какъв вид договор се включват работещите. Изглежда, че много от работещите в ЕСЕ не получават писмено потвърждение за работните условия или поне не своевременно. Това въжи а, както за постоянно заетите, така и за заетите на непълно работно време. По тези две досиета договорът ни задължава да се консултираме с социалните партньори. След като консултацията по достъп, за достъп до социалната защита обхваща и този въпрос, ние също започнахме публична консултация и по този въпрос. Тези инициативи са свързани с социалния стълб, работим по тях, за да може наистина хората да почувстват положителна промяна. Искам да хвърля малко светлина върху бъдещите насоки на работната програма на комисията. Знаете, че имаме обща прокламация с парламента и съвета за обща декларация за правата на работещите и тя ще бъде оповестена през втората половина на тази година. Там ще бъдат включени принципите и правата като част от процесът за подготовка на бъдещите обсъждания на прокламацията на равнище Европейски съюз. А комисията ще се постарае да осъществи преди всичко ефективно прилагане на съществуващото законодателство с участието на социалните партньори. Второ, комисията има намерение по-добре да следи напреднакът по работата с Европейския семестър за координиране на економическите политики и ще предложи а, нова, ново табло за сравняване на резултатите. Една от нашите главни ключови цели е социалната и економическа конвергенция. Затова ще се заемем с социалните предизвикателства, такива като демографските промени и глобализацията. Документът за размисъл развива а, тези теми и какво ще правим в бъдеще. Документът за размисъл е първоначален етап в дебатът, който ще се разгърне през следните месеци по въпросите на социалното измерение. Благодаря ви, очаквам конструктивно сътрудничество. Благодаря, господин заместник-председател. А, а сега давам думата на комисаря Мариан Тайсен. Имате думата, госпожа Тайсен. Благодаря, госпожа председател почитаеми колеги, дами и господа, повече социална Европа е обща мисия на нас като съзаконодатели. Европейската декларация за правата на човека е израз на този стремеж. Искаме конвергенция, за по-добри работни и жизнени условия в цяла Европа, а това е с много важно за бъдещето на нашите граждани и за бъдеще ни напредък. Комисията е предприела конкретни законодателни и незаконодателни инициативи за достъп до социална защита, работното време и Владис, Валдис току-що ги спомена. Не на последно място законодателните предложения по стълба, които представихме миналата седмица. Комисията е решена да вземе мерки за подобряване на баланса между живота изобщо и работата. Също така е недостатъчното представителство на жените на пазара на труда. Имаме намерение да вземем предвид развитието на обществото през последните десетиления – и по-добро разпределяне на отговорностите между мъжете и жените. Нашата инициатива е един цялостен пакет за подобряване на съществуващите рамки в областта на отпуските, свързани с семейния живот и по-добри условия на работа. Ще, ще предложим и допълнителни мерки, за да можем а, да осигурим достъпна и качествена помощ за семействата за, за бъдеще. Също ще работим също така и по започнатите вече досиета, особено тези споменати в общата декларация. Първо да спомена движението на работната ръка. Знаете колко важно е това за нашите граждани. И било е важно в миналото, и сега е важно. Всичките наши граждани искат да се радват на по-голяма мобилност и е, условията трябва да бъдат справедливи, да дават възможност за всички, а не да противопоставят гражданите на Европа едни срещу други. Първата част от пакета за мобилност, е, това е директивата за командированите работници. Искам да благодаря на докладчиците Шартие и Агнес Брамавил за тяхната решимост и неуморна работа по това досие. И благодаря ви, е, приветствам вашия проект от доклад. Елизабет също, извинявайте, не, не ви видях. Надявам се, че е, заедно сте успели да намерите баланс между изискванията за справедливост и преодоляване на пречките. Преговорите с съвета е, вървят напред и се надяваме да по време на Малтийското председателство през юни да постигнем общ подход. Постигането на споразумение сега е по-важно от всякога. Гражданите очакват е, справедливост във вътрешния пазар и не можем да си позволим да оставим вратички, защото това а, е, дава а, храна на тези, които искат драстични или опростенчески решения окончателното решение по това досие е в интерес на повече социална Европа трябва да се средоточим върху това, което е, е общо за нас, наместо да само ударение върху различията. Дами и господа, втората част на пакета за мобилност е свързана с координирането на социалната а, сигурност на 24 март предложих новите правила. Това е балансирано предложение за улесняване на свободното движение и защита на правата, а също така и предоставяне на инструменти на националните органи за борба с измамите. Много ясно е, трябва да бъде ясно къде трябва да получават своите възнаграждения и надбавки работещите предложението не променя съществуващите а, е, правила за износ на а, е, детските надбавки. А, е, остават отговорни, тези, които са отговорни до сега, независимо от това, че детето може да е отишло другаде. По-малко от 1% от детските надбавки в Европейския съюз се изнасят от една страна членка в друга. Сегашното предложение, както знаете, е един от законодателните приоритети в общата декларация на трите институции. Приветствам назначаването на докладчика Балас и надявам се, че сега ще можем предложението да бъде бързо прието. Накрая искам да спомена защитата на работниците от излагане на карциногенни и мутагенни вещества. Много държа на този въпрос и ще предложа нови а, прагове за тези а, вещества. И за всяко отделно вещество ще има точна оценка на а, а, разходоефективността от съответните прагове. А, вече работата е напреднала. Сега през вас са първите две серии, първите две групи. С тези две предложения комисията изпълнява програмата още от 2016 година. Надявам се, че ще можем бързо да вървим напред и да стигнем споразумение. Колкото до третата група предложения, работата по тях вече е в обход и да може тези предложения да бъдат приключени през 2018 година. По вредните вещества се работи, ще се работи и по-нататък. Е, колегите, които работят по тези досиета, както каза работят опорито и, както каза и колегата Домбровски, социалните права, хартата на социалните права е особено важна. Трябва колкото може по-бързо да стигнат поразумение, без всяко по-нататъчно забавяне. Всеки път, когато приемаме нов законодателен акт, доказваме на нашите граждани, че социална Европа е реалност и може осезаемо да променим за добро живота на гражданите чрез по-добро законодателство и разбира се, като предлагаме целеви показатели, изпълняваме това, което сме решили и подобряваме социалните фондове. На ваше разположение съм да обсъдим тези въпроси а, и ще а, съм готова да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, госпожа Тайсън. Сега ще дам думата а, на господин Бекър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Благодаря, госпожа комисар. Искам да изразя положителното си впечатление от оценката на това, което ни казахте миналата седмица еднакъв достъп до пазара на труда с справедливи условия за труд и устойчиви и еднакви мерки за социална защита са главното в тази работа. Високо ценя също така политиката на социален пазар, социалната пазарна политика, ако можем така да кажем, в това, което във вашия подход Ценя също така вашите нови предложения за няколко нови мерки по отношение на баланса работа, е, живот извън работата, който засяга стотици хиляди милиони европейски граждани. Всичко това приемам с радост. Има повече, по-висока по по заетост и възможности за работа не може да се постигнат в условията на вакуум. Трябва да се повишават уменията на работниците и служителите. С напредването на цифровата пазарна економика, технологиите, които спомагат за създаване на работни места, изискват нови умения в вътрешния пазар. Това първо. Второ, призовавам комисията да не забравя колко важно е ученето през цял живот. Това е очевидна задача на отделните страни членки, но е, не трябва в никакъв случай да се забравя и от вас тази важна тема. Включително реинтеграцията на по-възрастните работници и други, които са в неравностойно положение по отношение на уменията си и опита си. В заключение ще кажа нещо съвсем ясно. Вие като комисия много ясно разбирате, значението на развиването на законодателство, което е в рамките на правомощията на отделните страни. И а, трябва да действате отговорно, когато разговаряте особено с социалните партньори. И вие показвате един разумен и плодотворен подход който е много важен за развитието на Европейския съюз през едните години. Благодаря. Благодаря, господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател, госпожо комисар. Благодаря за вашето участие. Благодаря за това, че представихте вашите планове за бъдещето. Но си мисля за нещо, което спомена господин Домбровски че целта е да се промени реално живота на гражданите на Европейския съюз. И като си мисля за тази цел, към която се стремим, иска ми се да така, се изкажа в малко по-различна гама, отколкото господин Бекер. Първо да благодаря за комплимента за нашата работа по директивата за командированите работници. Надявам се, че моят колега Балас продължава да работи конструктивно по въпросите за социалната сигурност, социалните осигуровки. Но като си мисля за пакетът, който ни бе представен миналата седмица, някак си съм склонна да бъда по-критично настроена. Разбира се, много важно е да също има предложения за баланса между работа и извън... живота извън работата. А, необходими са нови предложения а, за отпуск по младенство, които предложения не са част от предлагания пакет. И наред с това, ако искаме по-справедливи условия за движение на работната ръка, много важно е някои от правилата да се променят. Иска ни се да има европейска трансгранична трудова инспекция. А също така и е, създаването на европейска карта за социални осигуровки. Също така е, трябва да кажем, че е са необходими конкретни предложения за преодоляване на бедността, които в момента не са включени в пакета. И последно, но най-важно от всичко, което споменах до сега, е това, че а, въпреки, че съм бивш синдикален деец, смятам, знам колко важна е консултацията на социална, с социалните партньори, но би било разумно, ако комисията в своите разговори с социалните партньори ясно заяви, че достъпът до социални осигуровки за всички видове работа е абсолютно необходимо, обаче за тази цел социалните партньори трябва да излезат с предложение. Ако не го направят, ще го направи комисията. Иначе ще има само консултации без конкретни резултати, които да променят реално живота на обикновените трудещи се. Благодаря, госпожа Требезиес. Благодаря, госпожа председател. Още в самото начало искам да благодаря на двамата комисари за това, че участват в нашето заседание и представиха своите намерения и програмата на комисията за, бъдеще, бъдещата и работа. Социалните стандарти са нещо много важно. И в областта на заетостта и социалното осигуряване е необходимо да се направят по-нататъчни стъпки, пък и е необходимо е комисията да се намесва, ако се види, че страните членки не изпълняват приятите насоки. През миналата седмица ни бе представен един много амбициозен пакет от мерки, и за моята политическа група е много важно гражданите да видят на практика добавената стойност, която тези мерки ще допринесат. Нещо, което не би могло да стане без Европейския съюз. И нещо, което е много важно за самите членки. Конкурентоспособността, възможността малките предприятия да растат свободно. А, има и някои конкретни подробности от които се интересувам. Например, имате ли сега за сега планове да прилагате съществуващото законодателство по отношение на работното време, например? Не мислите ли, че би било по-добре да съсредоточите вниманието си върху текущите въпроси? Бих искала също така да знам, възнамерава ли комисията да прилага принципът на по-доброто регулиране? да може социалните партньори да работят по-добре заедно, да може оценките да бъдат по-добри. Бихте ли ни казали, има ли някакви резултати, които са вече дошли от комитета, комисията по преглед на функционирането на регулаторните инструменти? И какво възнамерява да направи комисията по отношението на макроекономическото стабилизиране – Моят опит показва, че теми, които са общо европейски, като че ли не достигат до гражданите на Съюза. Какво възнамерявате, за да бъде преодолян а, на тази слабост? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин заместник председател на Европейската комисия и на комисар Тайсен. Моите въпроси и забележки са преди всичко към господин Домбровски, като депутат от Испания. Рацио, нали имате превод за това, което казвам? Да, отговаря господин комисаря. Вие изложихте три фактора, които определят какво представлява социална Европа. Социална Европа е гръбнака, така да се каже, на, в живота на европейските граждани. И затова много ключово значение имат правата, които ще гарантираме. Да няма никакво съмнение – че не става дума само за някакви пазарни споразумения. Не може да оставим, разбира се, всички въпроси, които се отнасят за социалната сигурност, социалното осигуряване на страните членки. Защото в такъв случай европейският подход ще пострада. В никакъв случай не нарушаваме принципа на субсидиарност. Става дума за някои основни права, основните права, които са част от европейското гражданство. Именно това имам предвид, като говоря за децентрализация. Като говорим за обедена Европа, а да кажа, че не става само, за дума просто за Европа, а за обединена Европа. Тоест, тук е необходима и с финансова солидарност, за да може да постигнем социалното измерение на Европа. И затова споменавам този въпрос. Сега по отношение на госпожа Тисен, което ще кажа без посредник. Ще ви задам два въпроса за бъдещето на нашата обща работа. Няма, няма никакво съмнение, че не трябва, социална Европа трябва да се вземе с бедността. Комисията ще направи ли това с, с конкретни мерки? Това първо. И второ, няма да има по-добра социална Европа. И това се отнася и до господин Домбровски, ако не се борим с економическата и социална политика, ако не се борим срещу увеличаването на неравност, нерав, неравенствата в Европа. Благодаря. Сега се дам думата на господа Кади. Благодаря. Благодаря и на двамата комисари за встъпителните думи. Беше много интересно. Социалните стълбове са нещо, по което работим от дълго време. Очакваме ги, защото в целия Европейски съюз има социални проблеми. Е, като имам предвид какво предложихте миналата седмица и което се основава на тези 20 принципа от е, таблото за съпоставка на социалните резултати, винаги си остават въпросите. Е, днес вече имаме цялостна система за контрол на економиката и финансите на всяка държава членка. Това е така нареченото европейски семестър. Как е, разглежда Европейската комисия е, съпоставката между социалните резултати и европейския семестър. Е, можем ли да приемем, че социалните принципи са толкова важни, колкото и финансовите? Вие предложихте наскоро инициативи за цифровата економика – Имате ли някакви допълнителни инициативи? Е, как да бъдем сигурни, че има е, допълнителни права за гражданите? Пример. Юбер. Юбер е пример за правата на гражданите, на, на работниците. Госпожа Ламберт, е, благодаря, благодаря на двамата комисари. Имам два въпроса. Един е свързан с така наречения социален стълб. Социалните права са от ключово значение в целия Европейски съюз. Искам обаче да ви попитам как това е свързано с пакета за мобилността. Докъде сме стигнали в определенето на пропастите, които съществуват в момента? Например, между координацията в областта на социалните осигуровки и социалните помощи. Примерно има европейски граждани, които могат да бъдат депортирани, защото няма достъп до определени помощи. Както вече беше казано, имаме е, връзка и с социално сигурителната система, когато е, определено лице напуска страната си. Така че, е, как определяте пропуските, особено за лица, които са в трансгранично състояние? Втория ми въпрос. Област, която още е на масата, за която чуваме твърде малко. Можем ли да кажем, че връзката между е, професионалните умения и кръговата економика се структурира в диалога с Европейската комисия? Е, как да съчетаем развитието на професионални умения и кръговата информация. Аз е, говорих твърде дълго и чувам протести отзад. С това ви благодаря и спирам тук. Е, Лаудания тук ли е? Добре, в такъв случай Доминик Майкан има думата, заповядайте. Благодаря. Благодаря. Структуриран диалог. Ежегодно упражнение. Е, комисия след комисия ние трябва да коментираме програмата, която ни предлага Европейската комисия. И е, винаги е, наименованията са позни. 2015 беше нов устрем. 2016 вече часът не е за конвенционално управление, а тази години да отговорим на очакванията за Европа, която закриля и която предоставя начини да се действа. Година след година установяваме, че речникът се развива. За нас е много трудно да правим предложения и да внасяме изменения, защото такъв е, текст просто утвърждава възможността на Европейската комисия да продължава намесата си във вътрешните работи на държавите членки. Дори бих отишъл по-далеч, госпожо комисар. Дори е, когато Европейската комисия и чудесните депутати, които работят и правят предложение, отговорът си остава един и същ. Приказвай си. Много ми е интересно да чуя какво ще кажеш. А, е, по програмата на Европейската комисия. Госпожо комисар, както обикновено, текстът е неясен, пълен с добри намерения, но без никакво уточнение и без конкретни разпоредби. Нито за цената, нито за дейността. Целта не е да се предостави ясна програма, а само е, пиар дейности. И тук виждаме, че в залата е, вече се бунтуват. Година след година виждаме едни и същи констатации, едни и същи безпокойства и едни и същи искания. Е, по приноса на нашата парламентарна комисия по заетостта. Във всяка една от точките има призив за по-голяма намеса и по-активен контрол от страна на Европейската комисия. Призив да се месим все повече в държавите членки или ако настояваме да разработят нова политика или като приключат, приключвам, защото други говориха много по-дълго от мен, или като караме Европейската комисия да ходи да проверява е, как се прилага всичко. Констатацията за нас е една и съща и присъдата също. Благодаря. Председателката, благодаря, господин Мартен. Преди да продъстъпим към списъка на изказващите се, сега Давам думата на господин заместник председателя на Европейската комисия господин Добровски и после на госпожа Тайсън. Господин Добровски, благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Повдигнах ти бяха няколко въпроса и ще се опитам накратко да реагирам на, на, на поставените въпроси. Първо, на господин Байкър, благодаря ви за подкрепата. Вие се спряхте на професионалните умения. Действително, това е една от темите, е, която ние сме включили в нашия европейски дневен ред за професионални умения. Ние е, виждаме, че начина по който се работи се променя. Е, професионалните умения също се променят. Трябва постоянно да се усъвременяват през целия живот примерно там, където има много иновации, говори се за цифрова економика, така че ученето през целия живот е, е един от нашите приоритети, е, за да може професионалните умения на хората да отговарят на исканията на пазара на труда, за е, да сме сигурни, че те имат достъп до качествени работни места. В отговор на въпросите, повдигнати от господин Герес, още веднъж бяха повдигнати различни точки, например е, е, мобилност е, при, при равни условия. Ние говорим за командировани работници в различни области по допитването с социалните партньори, особено при социално-осигурителните системи и съответната директива. Сега започваме консултациите с социалните партньори, но това не възпрепятства Европейската комисия да действа, ако не се постигне съгласие от страна на социалните партньори. Това е, беше ясно още когато говорихме за балансирана инициатива, инициативата за родителски отпуск и така нататък. Тогава бяхме изправени точно е, пред е, такива ситуации. По въпросите за директивата за работното време, искам е, да кажа, че ние искаме да изясним какви са точните разпоредби. Искаме да предоставим насоки за държавите членки, за работодателите, но и за наетите лица, как да се прилагат европейските правила в тази област за по-доброто регулиране. Разбира се, че ние спазваме принципите за по-доброто регулиране. И когато говорим за приложението на наличното законодателство, точно това правим в момента. Ние преценяваме къде има пропуски в приложението и е, какви конкретни действия да предприемем, за да се преодолеят тези е, пропуски. По конкретния въпрос, който беше повдигнат за подкрепа на финансовата солидарност предвид социалното измерение. Първо има възможност да се използват наличните европейски фондове, Европейския социален фонд, но е, също така и средства от европейските регионални фондове могат да бъдат използвани за такива цели. Ние предлагаме на държавите членки налични средства от европейски фондове, за да се справят по-добре с социалните въпроси. Такава възможност е на лице. В момента правим средносрочен преглед на настоящата финансова рамка Дискусиите по следващата финансова рамка ще започна скоро и тогава ще можем да отговорим на въпроса ви за конкретната финансова солидарност, която е необходима от гледна точка на социалната солидарност но съобразно договорите тези въпроси сега остават от компетенциите на държавите членки въпроса как да намалим неравенството. Ние работим активно по този въпрос по европейския семестър, е, работим по приоритетите по него. Е, при е, прегледа, който се прави регулярно, искаме да се занимаем и с неравенството Следващия въпрос е, за е, таблото за съпоставка на социалните постижения. В момента обсъждаме европейския семестър. Отново и отново се казва, че и економическото и социалното измерение вървят ръка за ръка и е, таблицата за резултатите е, в областта на социалната сфера са чудесно средство, за да се види напредъка е, във всяка държава членка и какви препоръки да бъдат отправени, как да отговорим и на изискванията за доходите на населението, за цифровата економика, за платформата платформите в економиката. Ние трябва да се занимаем с социалната защита на всички работници, съобразно условията, при които са найти. Трябва да имаме предвид новите форми на заетост и социалните разпоредби в европейско ниво, които трябва да бъдат прилагани спрямо тях Имаше въпроси за социалния дневен ред в връзка с зелените работни места и кръговата економика. Не, извинете, става въпрос за професионалните умения и кръговата економика. До края на месеца ние ще предложим конкретни инициативи по зелените работни места. Сега работим с социалните партньори по този въпрос. И е, до края на месеца Европейската комисия ще направи конкретни предложения. Е, предпочитам да спра до тук. Благ... Председателката благодаря госпожо Добровски. Господин Добровски, сега давам думата на госпожа Тайсън. Благодаря, госпожо председател. Е, тук имаме компетентни преводачи и това ми дава възможност да говоря народния си език, е, за да отговоря на въпросите. Е, давам ви време да си сложите слушалките. Господин Бекер, най-напред бих искала да ви благодаря. Благодаря ви за положителното отношение към тези професионални умения. Ние много работихме и вие много работихте. Е, вашия доклад допринесе за разработването на този стълб. Искам да ви благодаря за това и искам днес е, да можем да заявим заедно, че можем да вървим напред и да постигнем конкретни резултати. Вие поставихте ударението върху значението на резултатите. Мисля, че това не е съвпадение. Това е... е този въпрос е на първо място в списъкът ни от 20 точки. Именно е, професионалното умение, е, създават разлика между хората. Но тук трябва да говорим за равен достъп до пазара на труда, достъп до информация, особено като си има предвид, че обучението трябва да продължи цял живот. Говорим за условия на заетост и за социална защита. Искам да благодаря и на тези, които споменаха за преговорите с социалните партньори. Трябва да поставим ударението върху значението на социалния диалог. За нас това е една от най-важните изходни точки особено предвид европейския семестър, економическото управление, особено когато при законодателни инициативи ние се допитваме до социалните партньори. Не само защото това ни се налага по силата на договорите, но защото социалните партньори ни помагат, когато правим законодателно предложение. И когато предложението е качествено, можем спокойно да приложим решенията, които са взети съвместно с социалните своите партньори. После се говори за work-life balance, за баланса между личния живот и работата. Вие говорите за защитата на майките, за отпуските по майчество, скъпи колеги, ние направихме опит да продължим отпуската по майчество, но предложението беше отеглено през 2015 година. Е, оттеглихме това предложение, което е, се обсъжда в съвета от 2008 година. И изхождайки от принципа да законодателстваме по-добре, е, предпочетохме да отеглим това предложение в очакване на нещо по-качествено. Трябва да имаме предвид не само майките, но и положението на бащите, е, както и всички от тези, които се грижат за децата, и които трябва да търсят баланс между децата, възпитанието на децата и професионалните си задължения. Специално за отпуската по майчество, е, ние знаем, че в много държави членки отпуската по майчество трае много по-дълго, отколкото е предвидено по директивата. И е, е, е, установяваме, че има и въпроси свързани с е, е, защитата на работното място за да може жените през целия си трудов живот да постигат баланс между частния си живот и професионалния си живот. Това отива далеч отвъд въпроса за отпуската по майчество. Ние поставяме ударението не само върху майките, но и върху бащите. Предложението ще бъде амбициозно. Лично аз се надявам в крайна сметка да се стигне до по-добро предложение. За справедливата мобилност, Fair Mobility, разбира се, че можем да отидем по-далеч, но ви насърчавам да прочетете нашия документ за размисъл върху социалната политика. Това е първия документ след Зелената книга за бъдещето на Европейския съюз. Това е предложение за размисъл. Може да се отиде много далече, да се говори за европейски инспектори по труда, европейска карта за е, е, европейска социално-осигурителна система. Това върви в посока на една цялостна европейска политика, но не всички са единодушни с вас, госпожо, и за това ви приканвам да прочетете и Бялата книга за социалната политика. Е, вие подчертахте колко е важно да се допитваме до всички социални въпроси, е, самостоятелните споразумения, намесата. Е, списъка трябва да бъде посочен съвсем ясно. Господин заместник председателя говори за това. Ние искаме да уточним писмения договор, писмения трудов договор. Трябва да има консултации, разбира се, но да не се премълчава значението на намесата. Когато не се постигне някакво съгласие, Европейската комисия трябва да направи някакво предложение. И смятам, че това трябва да е ясно и за социалните партньори. Е, госпожо Манюс, вие говорихте за е, нови въпроси, които се обсъждат и за е, приложението на практика. Разбира се, че трябва да се бди за това всичко да бъде надлежно прилагано, особено е, защитата на работниците на работното място, е, защитата срещу канцерогенни и мутагенни вещества. Има и други въпроси, които в момента се обсъждат. Ние сме твърдо решени да наблюдаваме как всичко се спазва на практика. Много законодателни текстове са били прияти. Сега трябва да съблюдаваме за тяхното приложение. Колкото до стълбовете, няма трансфер на правомощия от държавите членки. Тези стълбове е, почиват на общи е, ценности, мисля, че е, предвид нашите правомощия трябва да, възможим, да работим възможно най-добре с всички останали институции. Но всеки трябва да бъде готов да поеме своята отговорност. Господин Кальбе Шамон, е, е, когато говорим за неравенство, как продължавам да говоря на холандски господин Кальве, Неравенството, различните форми на неравенство са основен въпрос, който беше обект на критика, когато говорим за економически растеж през 2017 година. Всяка форма на неравенство е обект на нашето внимание и когато правим препоръки към държавите членки, ще споменем тази цел. Знаете, че са правени различни проучвания в ОИСР Неравенството е етичен и социален въпрос, но предвид нашите е, правомощия, ние трябва да се опитаме да се борим с е, това неравенство, защото то е и економически проблем, защото възпрепятства економическото развитие. И ние ще се опитаме да се борим срещу подобно статукво. Още веднъж, повтарям, ние наблюдаваме развитието на нещата, но е, е се отнесеме с особено голямо внимание предвид европейския семестър. Естествено, че споменахме е, неравното третиране, е, у нези, които се отказват от е, училище. Е, техните шансове намаляват, е, защото предсрочно е, прекъсват образованието си. Те не могат да получат достъп до пазара на труда, често по субективни причини. Ние имаме предвид това, но всеки трябва да действа, всеки трябва да си поеме отговорността. Ние имаме предвид каква е нашата отговорност и я поемаме изцяло. Целта е, е да има социална еднородност на обществото, но все пак да има економически растеж, заетост и връзка между поколенията. Много често се говори за този принцип на поставка на социалните постижения. 20 принципа, които са в основата на тази таблица. По този начин ние наблюдаваме как се развиват нашите принципи, как се прилагат и може да се мисли за нашата политика за в бъдеще възоснова на подобна таблица. Е, баланс между економическа и социална политика. Разбира се, трябва да се постави ударение между е, пазарна економика, социална економика. Разбира се, че това е наш подход, наша Библия. Ако позволите е, подобен израз и това ни ръководи. Има економически и бюджетни въпроси. Може ли възоснова на економически споразумения да се предвидят санкции? примерно е, ти пак и пак може да има проблемни бюджети, може да има необходимост от санкции, но това не винаги е възможно. Ние имаме социални цели, те са свързани с определени показатели. Държавите членки имат възможност да упражнят влияние, но крайният резултат зависи от най-различни фактори. Подходя също далеч не е еднороден ние далеч не пренебрегваме социалния стълб Днес той е на лице и мисля, че в контекста на европейския семестър социалната политика си остава обект на внимание. Някои от вас говориха за бедността, борбата срещу бедността, социалните помощи. Госпожо Ламперт, вие говорихте за това. Това е наше безпокойство, то е отразено в законодателството, в координацията е, на социално-осигурителните системи бяха направени предложения за изменения. Има и решения на Европейския съд. По силата на тези решения всички европейски граждани във всички държави членки нямат достъп до еднакви социални права трябва да имаме предвид а, е, примери. Не всички нямат едни и същи права за социални помощи. Не всички държави членки са длъжни да приемат а, е, такива социални помощи. А, е, борбата срещу бедността или срещу риска от бедност като цяло бяха посочени 20 цели. Ние искаме да останем все така амбициозни. Разбира се, че преживяваме криза. Е, показателите бяха занижени. Съжаляваме за това, но можем да вървим напред. Трябва да останем амбициозни, съобразно инструментариума, с който разполагаме, да поставим ударението върху борбата срещу бедността. Това е нещо изключително важно по този стълб. Всеки гражданин да има право на минимален национален доход, като е, целта да бъде всеки да може да живее прилично. Естествено, че разполагаме с модерни форми на социална защита, трябва да поставим ударението върху факта, е, че е, гражданина трябва да може да излезе на пазара на труда. Тези, които могат да работят, трябва да бъдат подкрепени, за да могат е, да се върнат евентуално на пазара на труда. Това е най-добрият начин да се борим срещу бедността. Ще работим с местните и националните власти, ще разработим система от показатели за преценка, стратегия за активно приобщаване, тя вече е, беше разработена, в момента се оценява и по е, е, фонда FC са отделени средства за социална еднородност. Има и други инструменти, които могат да бъдат приложени на практика, като продължим и сътрудничеството с други по професионалните умения, развитието на зелената економика. Говорим за зелена економика, но и за други отрасли. Трябва да имаме предвид, че промишлеността също може да бъде инициатор на програми тези, които създават работни места, които търсят работници, е, трябва да определят какви компетенции са им необходими и е, какво точно е необходимо, за да се развива економиката. Това се отнася е, и за други отрасли. Имаше още един въпрос за речника, за терминологията, какво прави Европейския съюз. Е, със сигурност е, не всички си служат с един и същ речников състав. Езикът е различен. Това е едно от богатствата на Европейския съюз. Всеки може да говори народния си език, на собствения си речник но целта на Европейския съюз е ясна. Мисля, че нашата комисия е прозрачна, Европейския съюз не е само пазар. Това е място, където хората се чувстват защитени, гражданина се чувства защитен. Е, в Европейския съюз бяха сключени споразумения, където е ясно, е, че е, сътрудничеството предоставя много повече шансове, отколкото ако всеки се затвори в себе си. Мисля, че трябва да видим какво можем да направим тук дух на сътрудничество и какво всеки може да направи индивидуално. Основен принцип в работата на вашата комисия е да се чуе гласа ни по света, да предложим размисъл спрямо глобализацията, ако действаме заедно. Имаме принципи и ценности, е, които организират нашите нашето общество и за в бъдеще можем е, да продължим да играем ролята си в света, ако останем силни. Европейския съюз е необходим и за много други политики економически растеж, заетост. Е, когато сме единни, можем да подпишем и е, данъчни споразумения и социални споразумения. Общия подход е, има добавена стойност. Всеки може да участва в размисъла за бъдещето на Европейския съюз, включително и за социална Европа. Ако вие отправите въпрос към мен лично, аз съм убедена, че Европейското сътрудничество безспорно е най-добрият път към бъдещето на нашето общество, но и на всеки гражданин индивидуално. Седем колеги са се записали за изказване. Рибейро, Моран Шачи, Родригес и Стивенс. And now uh, Mr. Roland will chair the rest of this. А сега предавам председателството до края на дебата на господин Роланд. Et je donne tout de suite la parole à Guillaume Balas. Незабавно давам думата на Гийом Балас. Гийом. Excuse me, I have a meeting now, but it's okay. Perfect. Uh, juste, uh, je vais... Съвсем набързо за съжаление няма да мога да чуя отговорите ви, господин и госпожо комисар. И много съжалявам, но имам предвидена среща в по доклада, който подготвям, но ви уверявам, че ще се запозная с отговорите ви. Знаете, че сме изправени днес пред проблем, т.е. противопоставянето между свободното движение на стоки и лица от една страна и друга страна фактът е, че към момента няма социална Европа, в смисъл, че съществуват различни механизми социална закрила в Европа, които обаче не са синхронизирани помежду си, което води до конкуренция, а тази конкуренция води и до враждебност срещу Европа, враждебност, която съществува, която се забелязва днес в редица държави членки за съжаление, Европейската комисия не е възприе всички предложения на Европейската комисия, но все пак вие работите в тази насока, а именно факта, че няма днес социална Европа, защото няма прехвърляне на правомощия в национално на европейско равнище в тази област. Аз мисля, че в е единственият начин да преодолеем неравенството и разминаването между политическата и социална Европа. Но между време ви задавам един много по-политически въпрос. Доколкото разбирам, вашите намерения за предложението ви за социалният стълб на Европейския съюз е да бъде под формата на декларация на трите европейски институции, именно съвета, парламента и комисията. Питам се каква е политическата цел на това ваше предложение? Какво искате да постигнете? Дали търсите напредък по идеята, че трябва да се гарантират по-големи социални права на европейско равнище, това, което предоставят държавите членки? Дали целта ви е да убедите държавите членки, които към момента имат резерви. Тоест, питам се какви, каква е причината по този начин да предлагате вашият документ. Благодаря ви. Ансандер има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия, уважаеми, уважаема госпожо комисар, много се радвам на предложенията направени от Европейската комисия. Днес се убеждаваме, че евроскептицизма и враждебността към Европейския съюз се захранват от тази липса на социална Европа. Постигнахме голям напредък по вътрешни пазари по други политики, но е факта, че към момента не сме постигнали достатъчен напредък в социалната област. Основната ни цел е да покажем на гражданите, че се вълнуваме от тяхната съдба и от техните права и основната ни цел ще бъде също така да се сложи край на конкуренцията между европейските работници и между европейските социални системи. Основната ни цел ще бъде да убедим държавите членки да посягат напред в тази област. От тук идва и първият ми въпрос ми се, че ние тук в Европейски парламент ще ви подкрепим, ще излезем с идеи, ще ви помогнем да постигнете целта си, но как може да преодолеем скептицизма на държавите членки? На второ място радвам се, на факта, че се появяват интерес към новите форми на заетост, които се развиват с цифровия пазар. Обявихте, че сте провели консултации с социалните партньори. И въпросът ми е следният. И в, по тази тема ли смятате да събирате нужните данни? Към момента знам, че има липса на информация. Ако възнамерявате да събирате повече информация, как възнамерявате да процедирате? Какъв е графика ви социалните консултации за социалната закрила на работещите и правилата, които се прилагат към трудовите взаимоотношения? какъв е графика ви на работа. И на последно място, без да влизам в подробности, бих искала само да ви обърна внимание за положението в край граничните региони. Различните мерки, които предлагате, независимо дали става дума за координацията за социалната сигурност, предложенията и в областта на цифровият пазар или командированите работници. Във всички тези области знаете, че мерките ви ще имат огромно въздействие върху, върху граничните региони. Се питам дали сте взели предвид някакви специфични мерки за тези региони. Благодаря ви, господин Рошфор, има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Добровски. Благодаря ви, госпожо Тисен. 20 приоритета, които сте обявили, са много важни. Ние напълно сме, с, ги подкрепяме. Мога само да кажа, че може би бихме се радвали, ако тези мерки ги бяхте прие, приели по-рано. Подобно на много мои е, колеги, и аз много се вълнувам от въпроса какво точно ще се промени на практика, след като обявите тези 20 приоритета и след като а, те се възползват от а, подкрепата, мен на думи на трите институции. Всички знаем, че ние ви подкрепяме. Тук не е въпросът да обсъждаме каква е позицията на Европейската комисия спрямо другите европейски институции, но сме изпаднали в двон капан. Първо, не се обсъждаше достатъчно социалното измерение. През последните години се случихме само върху економическото полугодие, без обаче се вълнуваме от социалните измерения, което забелязват и нашите граждани. Но по-конкретно, какво очаквате да се получи след 2, 3, 5 години? Какъв напредък очаквате по всяка една от тези насоки в областта на социалните права? И ще си позволя да отправя една критика. Това, което ми липсва в а, цялата тази, този, този набор от мерки, е липсата на дългосрочна визия. Очевидно, е, че работата ви се основава на последните 10 години на криза, на безконтролната глобализация и виждам каква ще е позиция в това отношение. Но пък ми се струва, че за сметка на това големият демографско подисфикателство, свързано с устаряването на населението, не е достатъчно добре обхванато в вашата оценка. Аз се опасявам, че редица от социалните придобивки ще бъдат преразгледани възоснова основа на застаряването на населението. Мисля, че ще, отново ще сме изправени пред обедняване на възрастните хора, економическо раз, разминаване между назад на живот на поколенията им се струва, че това е ефект, който трябва да вземем предвид. Така че, от една страна, да, на лице са всички тези социални аспекти, които вие споменахте, но вземете предвид и останалите предизвикателства. Когато говорим за пенсиите, например, дали е, трябва да се обмисли възможността за съчетаване на пенсията с а, доходи от някаква форма на заетост или друга форма на надбавки. Дали и също се обмисля една по-гъвкава система в това отношение? Госпожа Риберо. Господин заместник председател, госпожо комисар, най-напред бих искала да ви приветствам с добре дошла и да ви кажа, че позицията на парламента се промени с времето по отношение на социална, социалните като измерение в европейските политики. Започна се работа по темата в рамките на економическото полугодие и моята политическа група много се бори за този, това по-добро равновесие. Аз бях докладчик в сянка по въпроса за европейското полугодие и в частност за въвеждането на нови социални показатели и на системата за докладване за всяка държава членка по-отделно. Също така непрестанно подчертаваме колко е важно да се намали неравенството. Винаги сме подкрепили в тази насока. А това намаляване на неравенството е невъзможно, ако нямаме специфични препоръки за отделните държави членки. Само по този начин държавите членки могат действително да приложат на практика този метод, но преди това трябва да си дадат сметка колко голямо действително е неравенството. А когато говорим за социалният стълб на Европейския съюз, имам известни резерви и въпросът ми е към двама ви. Питам се как точно възнамерявате да обвършите това ново добре дошло предложение за социалния стълб с целта за социално сближаване в Европа. Всъщност говорим за два е, различни метода на, социал... на европейска интеграция. Това се вижда и в бялата книга, която публика Европейската комисия. Така че как може да има по-добро социално сближаване, ако се занижава равнището на европейска интеграция? А именно това предлагате в един от пете сценария, предложени от Европейската комисия в нейната бяла книга. Така че, искам да ви чуя вас. Как точно възнамерявате да, да съчетаете предложенията си за по-малко европейска интеграция с много амбициозни предложения и социален стълб на Европейския съюз? И още нещо трябва да предвидим бъдещите предизвикателства, които ни чакат, да координираме отговор на институционално равнище, да работим в сътрудничество с предприятията, за да може да се подобрят уменията в контекста на, развиващата се цифрова економика. Разбира се, не ние отговаряме за образованието и обучението, но нещо трябва да се направи по въпроса. В противен случай ще изостанем при придобиването на тези важни нови умения за цифровата економика. Социалната економика е много важна. В нея не, не обхващат. Тя обхваща 2 милиона дружества и на 14 милиона работещи, така че се питам дали не е добра идея да имаме някакво определение на социална економика или социално предприятие и да има някакво европейско определение на тази тема. Благодаря. Госпожа Мораша, тя има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин смеси председател на комисията, госпожо комисар, бих искала да ви благодаря, защото миналата седмица ни дадохте възможност да поемем дъх, като ни показахте че разполагате с нужда политическа воля да изградим заедно социална Европа и го показахме на всички европейски граждани. И мога да ви кажа, че европейските граждани е, не пропуснаха този факт. Но все пак държа да отбележа на първо място, трябва много ясно да заявим, че е невъзможно да има социална Европа без истинска економическа динамика и динамика на заедостта. И тази връзка между економическата динамика и социалната закрила трябва да стане много ясно видима. В противен случай няма как да предприемем социални мерки от, от нищото, без те да са в подкрепа на и да се дължат на економическата динамика. И това според мен е много важно и не бива да има объркване по въпроса. На второ място е важен въпрос с създаването на нови работни места. Много ясно трябва да покажем, че десетте сектора, които наемат най-много работници в момента, които създават най-много работни места, не съществуваха преди 10 години, което показва, че има много иновации в създаването на заетост, което от вас пък показва, че трябва да променим моделите на обучения, Тоест да не подготвяме вече модели на обучения, които да създават готов продукт, тъй като много бързо те остават, стават морално устарели на фона на иновациите. Трябва да предприемем нови мод, методи на обучение, които се основават на уменията, умения, които да са общи за няколко семейства от професии, за да може, както казахте и вие, господин комисар, Признаването на професионалния опит да не води до изолация на когото и да е било. Така че да, трябва да има обучение през целия живот, но в много по-голяма степен имаме нужда от хоризонтални методи на обучение. В противен случай няма да сме постигнали основните си цели. И на трето място нещо, което стана много ясно от вашата от е, вашата декларация миналата седмица става въпроса за решителността. Говоря под контрола на госпожа Юс. Както стана ясно и при работа за преразглеждането на директивата за командироването на работниците, ако не покажем истинска решителност, упоритост за да постигане на резултати, няма как да покажем колко важен е за нас абсолютният политически приоритет да изградим социална Европа. Да, ще успеем да го постигнем. Ще постигнем успеха, но ни чака много работа и много важно да изпратим това послание в момента, в който ксенофобията в Европа се повече и повече засилва. Така че решимостта наистина е от ключово значение – а трябва да кажа, че не бях особено доволна миналата седмица, когато съда на Европейски съюз излезе с решение, което напълно поставя под въпрос всичко, което ние правим по въпроса за командированите работници и в частност за дружествата като Ryanair, които доста добре се възползват от социалните разлики. И затова трябва всички заедно да отправим много ясно послание на решителност. Благодаря ви. Госпожо Родригес, имате думата. Uh, uh, uh, Благодаря ви, господин председател, господин комисар, госпожо комисар. Виждате колко важна ще бъде тази година за Европейския съюз като цяло. Ние тук в Комисията по заетост приветстваме идеята за декларация за социалния стълб. Признаваме също така, че 20-те принципа, които предлагате, са в правилната насока и до голяма степен отразяват доклада на Европейския парламент. При след това основните ни притеснения са свързани с постигането на поставените цели. Съгласни сме, че социалният стълб трябва да е на лице и за Европейски съюз, и за еврозоната. А когато говорим за Европейски съюз, редица колеги вече подчертаха колко важно е всички заети лица, независимо в коя област са заети, могат да разчитат на ясни трудовоправни отношения и социална закрила високо цени факта, че Европейската комисия започна с консултации с социалните партньори. Надяваме се, че те ще ни предложат някакъв консенсус, някакво споразумение, но ако това не се случи, според нас Европейската комисия трябва да е готова да търси решение по правен път. Но бих искала да се спа в коментарите си на еврозоната. Честно казано, Струва ми се, че пакетът в настоящият му вид, включително и а, работният документ все още не засяга въпроса толкова задълбочено, колкото ние бихме искали. И го казвам, защото знам, че Европейската комисия предвижда изготвянето на работен документ, който да е посветен на изключително на еврозоната и недоизграждането на економическия и паричен съюз. По-конкретно, ако искаме да гарантираме сближаване, економическо социално сближаване към по-високи стандарти в еврозоната, трябва преди всичко да излезем с много ясни критерии за економически и социални цели. Още по-конкретно, имаме нужда от процес, чрез който за да се постигне увеличаване на възнаграждението, трябва да се увеличи производителността. За да се постигне увеличаване на социалните помощи, трябва да има координация на социалните, на, на, на социалните вноски и а, на, такса, на данъчната система. Трябва също така да се сключим и върху целите за инвестиции и ми се струва, че това са основните елементи, които могат да гарантират до истинско сближаване към по-високо равнище от економическа и социална гледна точка в еврозоната. Вашите принципи много ясно са установени в документа ви посветен на економическия и паричен съюз. Знаем също така, че за да се достигне до това сближаване към по-високо равнище, държавите членки, разбира се, трябва да положат усилия от своя страна, включително и чрез а, научните реформи, но трябва всички усилия да бъдат подкрепени и от фискален капацитет. Мога само да ви кажа, че пакетът, който ни представи Европейската комисия, социалния стълб е много важен, но с него историята не приключва. Трябва да отговор... трябва да включим социалното измерение във всички други документи, които подготвяме и в частност документи посветен на дискашното на економически паричен съюз. Благодаря ви. Госпожа Стевенс има думата. Много ви благодаря. Господин заместник председател, благодаря ви. Господин комисар, благодаря ви, госпожо комисар. Бих искала да благодаря и на двамата комисари за това, че ни представиха своята визия за това как може да се изгради истински социален стълб и ние от НВА подкрепяме непълно тази цел, но как може да се постигне това е друг въпрос. Ние имаме малко по-различна визия в това отношение. Знаете, че пазара на труда в различните държави членки е много различен и затова един прилагането на еднакъв подход всички държави членки няма как да поработи. Трябва да се работи в, в съгласие, съгласно различните особености всяка държава членка. Да вземем пример с Испания. В Испания, както знаете, има много високо равнище на безработица. ако в Испания не разполагат с нужният капацитет създаване на работни места, очевидно, че ще трябва да се инвестира в тази област и трябва да се вземат предвидите възможности, които разполага всяка държава членка, за да подкрепи своя пазар на труда. Как възне Европейската комисия да вземе предвид този конкретен проблем? Една въз... възможност би била да се определят минимални изисквания по отношение на равномесието между професионален и личен живот, например. Това ли намерението ви? Благодаря ви, Едуард Мартан. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар, господин комисар. Когато дадено предприятие е принудено да затвори вратите си, защото продукцията не е достатъчно добре качествена или когато няма вече повече клиенти, това е социална трагедия, но може би разбираемо от гледна точка. Трагично е обаче наистина, когато дадено предприятие затваря врати не защото продукцията му не е свършено качествена, а защото предпочита да измести своето производство в зони, където почти не се плащат никакви данъци, в страни, където работната ръка е ефтина и където те могат лесно да се имплантират чрез освояване на средствата от структурните фондове. Ще взема, ще взема пример с Полша. 3% от БВП представляват помощи, идващи от европейските е, региони. Така че си представете колко по-трудно ще, ще да бъде да има подобни економически възможности в Польша без тези помощи без тези европейски помощи. А пък А как мислите, че биха могли да се създават подобни безмитни зони в дадени държави, членки на Европейския съюз, където почне се почне една данъци. А знаете какво случва момент и във Франция? Мога да ви дам за пример Whirlpool, но мога да ви дам и много други примери за нещастието, не само във Франция. Затова двата въпроса, които ви задавам, са следните. От една страна, не смятате ли, че изместванията на производство често са нелоялни, които и те на практика водят до изкривяване на економиката, както това се случва в Китай. Знаете, че там държавните помощи подкрепят производството и на практика води до нелоялна конкуренция. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е как възнамерявате да се преборите с тези нелоялни измествания на производството. Знаете, че ако отново вземем примера с Полша, по-голямата част от помощите ще приключат през 2022 година и следващата стъпка в изместването на тези мултинационални компании ще бъде не друга държава на Европейския съюз, а направо Индия или Китай. Смятате ли, че е нормално европейските фондове да помагат на тези мултинационални компании да спечелят колкото може повече пари, за да изместят а, още по-лесно своето производство извън Европейския съюз, за да могат после да внасят своите продукции в съюза на още по-низки цени. Това ли имате предвид? Напълно съм съгласен с идеята да има социален стълб, но също така смятам, че няма как да има истинска социална политика на европейско равнище, ако няма истинска индустриална политика на европейско равнище. Как смятате, не е ли добре е, да започнем нещата подред и да започнем с създаване на истинска европейска промишлена политика, преди да се заговори за социалната политика? Благодаря ви. Виждате, че бяха зададени цяла серия от въпроси и коментари. Те показват колко е, много вълнува темата колегите ни. И така давам незабавно думата на заместник председателя Домбровски за отговор. Чистито. Окей, uh, okay. uh, members, uh, thank you. Uh... Почитаеми дами и господа, депутати, благодаря много за вашите коментари и зададените въпроси. Ще се опитам кратко да отговоря на всички зададени въпроси всички, по, по всички повдигнати теми. Първо целта и природата на социалния стълб. Целта, както беше казано, да се подпомогне е, сближаването отдолу нагоре в пазарите на труда чрез социално подпомагане който ще осигури по-голяма устойчивост спрямо економическите шокове. Това е и основата на социалната економика на 21 век. Това ще бъде също така и референтна рамка за страните членки, а също така и за европейските институции и Европейската комисия. За това искаме да бъде оповестена съвместна декларация на трите институции. Надяваме се, че ще постигнем това до края на годината. Ако не, тогава стълът ще остане препоръка на Европейската комисия. Беше зададен също така въпрос. Каква е връзката между стълбът и Бялата книга, която беше оповестена също така, в същия ден, когато е, беше оповестен е, стълбът. Това фактически е документ за размисъл. Стълбът представлява предложение на Европейската комисия за по-нататъчен ангажимент за едно силно социално изменение на Европа. Какво ще бъде, тази социал... какво ще бъде това социално измерение, какви ще бъдат последиците от тази работа? и какви ще бъдат резултатите от петте сценария, които са изложени в Бялата книга. Там се е показано как се имодействат различни инициативи, различни документи. Няколко души повдигнаха въпросът за достъп до социално осигуряване. До социална защита по-скоро. Комисията повтаря още един път, че сега е време да започнат консултации с социалните партньори. Това няма да попречи, попречи на комисията, обаче да излезе с законодателни предложения, ако социалните партньори не постигнат споразумение по този въпрос. Такова е положението и във връзка с баланса между работата и, и и живота извън нея. Въпросът за демографското развитие и как то е отразено в стълба. Когато говорим за правата и принципите, застъпени в социалния стълб, имаме предвид и социалната а, и демографската динамика. Необходимо е да бъдат устойчиви социалните системи. Тоест тук предстои още работа. Този въпрос, тази тема обаче е засегната по-цялостно в документа за размисъл. Бе зададен въпрос относно нуждата да се постигне баланс между економическите и социални аспекти. Очевидно не можем да постигнем социална конвергенция без економическа конвергенция. Необходимо ни е тази економическа конвергенция да бъде в посока отдолу нагоре. Това се отнася и до конкуренцията, до командироването на работници и много други елементи. Очевидно, социалната и економическата конвергенция трябва да вървят ръка за ръка. Беше зададен въпрос и за уменията. Мисля, че в първия си отговор засегнах тази тема. Очевидно това е една от е, темите, която се нуждае от отговор в съвременният пазар на труда. Е, това е един от най-важните приоритети е, за Европейската комисия. Беше зададен и въпрос за социалният стълб. Какво е неговото значение? За целият Европейски съюз ли или само за еврозоната? Това има значение за целия Европейски съюз, но особено значение голямо има за еврозоната. И включително за тези страни, които, разбира се, решат да се присъединят към тази инициатива. Имаше въпрос за фискалната стабилизация. Този въпрос ще бъде разработен в документа за размисъл, където ще се сегне въпроса за завършването на економическият и валутен съюз. Документът ще бъде публикуван в края на месеца. Струва си да помислим каква ще бъде социалната социалната част на економическата конвергенция и на по-нататъчното развитие на економическия валутен съюз. Значи необходимо е конвергенцията да отговаря на определени целеви показатели. Това въжи и за цяла Европа, не само за еврозоната. Въпросът за различните правила, свързани с минималните изисквания, които в момента ние предлагаме. Разбира се, страните членки могат да предлагат и по-амбициозни цели. Необходима е оценка на въздействието, както социалното, така и економическо въздействие. Като се вземат предвид и възможните отрицателни последици. И накрая, въпросът, който засяга европейските фондове. Те се ръководят от съответните регламенти. Тяхна цел е, не, е да, не, е, тяхна, не е тяхна цел да финансират изнасянето на производства извън страните но когато става дума за социална конвергенция, необходимо е да се подпомогне економическата конвергенция, и европейските фондове имат за цел именно да подпомогнат тази економическа конвергенция. А и няма, не виждам никакви основания да се откажем от подобна политика в рамките на сегашните, сегашните финансови рамки, защото това е един от инструментите, който гарантира економическата конвергенция. Благодаря, господин заместник председател. Сега давам думата на госпожа Марям Тайсен, която ще има последната дума в днешния дебат. Благодаря, господин председател. Най-напред. Питам се какво мога да добавя мисля, че отговорите на Валдис бяха много пълни. Разбира се, социалният стълб има за цял конвергенция, както бе току-що казано. И колегата Балзен и Баланс и Сандър посочиха, че не е достатъчна социална Европа нужна е повече социална Европа, нещата се променят, изправени сме пред сериозни предизвикателства, както социални, така и демографски, имат проблеми в цифровизацията и другаде. И социалното трябва да следва всички тези промени. Всички социални рискове трябва да бъдат предвидени. Ние не можем да го направим сами, но ще го сторим съвместно с страните членки. Имало е подобни проблеми в миналото, с които сме се справили. Ако видим какво сме постигнали през последните 60 години, примерно по отношение на равните възможности за мъже и жени, а, трябва да кажем, че Европейският съюз или Европейската общност, както беше по-рано, имат пионерска роля в това отношение – трябва да сме благодарни за това и разбира се, трябва да продължаваме работа, не сме постигнали всичките си цели. Но много вече е направено. А и от нашите предшественици. Ако погледнете законодателството, мисля, че имаме 60-70 законодателни акта, което показва, че Европа в никакъв случай не пренебрегва социалната страна. Също се отнася и до фондовете, Европейски социален фонд, а също така и другите по-малки фондове, фонда, фонда за приспособяване към глобализацията, който има голямо значение при преструктурирането на предприятията, също така и други фондове имат, играят своята роля в подкрепа на страните членки, на регионите, да осигуряват средства за социални инвестиции в рамките на семестъра все повече внимание се обръща на социалната страна. Имаме стратегията 2020. И виждаме колко благодарни са страните членки от възможността да се учат една от друга и от координацията, която се осигурява чрез тези инструменти. Това има значение и за бъдещата политика. Не трябва да забравяме уменията, но за уменията вече говорихме достатъчно. Сега по въпроса за социалният стълб. Валдис, както винаги, даде перфектни отговори на зададените въпроси, но мисля, че ако направим обща прокламация за трите членки заедно с Европейския парламент, това ще даде чувството на трите членки, че те са притежават, със собственици на тази политика. Това е тяхна политика. Най-малкото това е нашата препоръка и за разработването на бъдеща политика в това отношение. Е, когато говорим за бъдещите принципи, да. Вече сме е, пристъпили към конкретни действия и ще отразим всички тези намерения в нашите бъдещи работни програми, които ще разработваме заедно в консултация с вас съгласно нашите междуинституционни споразумения. И ще бъде направено още немалко и през настоящият мандат. Демографските промени. Наистина, това е една от промените, която ни потиква да работим по този стълб не само глобализацията, но и демографските промени са стимул за да работим в тази насока. Много още може да се направи, за да се вземат мерки във връзка с демографските промени. Не е лесно обаче да се формулират политики, които да отговорят адекватно на демографските промени. Но трябва да мислим и сега, за следващите 20-30 години знаем какво ще стане. Ако сме достатъчно интелигентни, можем да подготвим политиката си за бъдещето от сега. Затова се обръщаме към правителствата, да искаме от тях да променят пенсионните си системи, не да създават трудности за хората, но да се осигури устойчивостта на тези пенсионни системи. А, също така трябва те да бъдат адекватни, хората да получават а, прилични пенсии. По въпроса за неравенството, мисля, че вече е, бе даден отговор за връзката между социалния стоп и документа за размисъл също бе отговорено на този въпрос. Цифровите умения, имаше въпрос за тях, разбира се, това е едно от най-важните, една от най-важните насоки, защото 80-90% от бъдещите работни места ще предполагат цифрови умения. И ако нямаме хора, които да притежават подобни умения, ще се сблъскаме с проблеми. Именно цифровите умения ще дадат възможност на хората да си намират работа. Ако нямат такива умения, те няма да имат възможност за това. Радвам се, че не само в Европейския парламент, но и самите членки подкрепят нашата решимост да подпомагаме хората да развиват цифровите умения. разбира се, необходими са и хоризонтални умения. И за тази цел работим с всички партньори. Онези, които е, работят в областта на образованието, възможните работо... Е, бъдещите работодатели, социалните партньори, е, предприятията, да видим какво може да ни помогне. Тук и Евростат може да ни помогне за намиране на нови техники, на нови методи за да помогнем развитието на уменията в бъдеще. И да кажа нещичко за решенията на Европейският съд и това, е, което ни съветва генералният адвокат. Не става дума за един единствен документ, който ще играе такава важна роля в, в справедливостта в движението на работната ръка. А, но, а, става дума всички да допринасят за а, да направят своят принос за системата за социални осигуровки в своите страни. Въпросът е как да организираме законодателството в тази област. И ако има проблеми тук, трябва заедно да ги обсъждаме с страните членки съществуват утвърдени процедури, преди да имаме директива за изпълнение, за налагане на изпълнението, тя влезе само преди няколко, сила само преди няколко месеца. И ако всички страни членки изпълняват своята част от работата, свършат своята част от работата, мисля, че няма да имаме проблеми. И съдът даде тълкуване за въпросния сертификат. Страните членки обаче трябва да сътрудничат в тази област. Друг зададен въпрос се отнасяше до виждането на генералният адвокат за пазаруването that has to deal with problems in the social field is the one that is close to the uh, main uh, place for the, where the workers... За, значи, виждането на генералния адвокат е, за най-изгодният е, е, режим. Ще видим какво ще бъде окончателното решение на съда по този въпрос. Съгласна съм с госпожа Родригес. Разбира се, документът за размисъл, всички подобни документи трябва да бъдат една обща платформа за обсъждане на бъдещето на Европа. Когато говорим за бъдещето на Европа, не можем да сложим на една страна социалното, на друга страна економическото развитие. Тези неща върват заедно. Както с право казахте, някои елементи просто са необходимо да бъдат включени в този дебат. Миналата седмица говорихме за, за документа за размисъл, за който се отнася до социалното измерение, но това не е нещо отделно от другите документи за размисъл, които се отнасят до економиката и до други въпроси. Не трябва това да се забравя. И накрая, когато предлагаме законодателство, това е винаги един минимум, който очакваме от страните членки страните членки винаги могат да приемат по-амбициозни законодателни решения, съгласно член 5.3 на договора. Просто ние се придържаме към духа и буквата на договора. И разбира се, страните членки, както вече казах, винаги могат да приемат по-амбициозни решения. Благодаря, госпожо комисар, благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря за информацията, която споделихте с нас. Обеден, обеден съм, че сега е много важен момент в развитието на демокрацията. Много важно е вашето присъствие тук. Вие е, така, отвори се една нова възможност за социална Европа. Виждате в каква голяма степен и изказванията, и въпросите, и нетърпението на депутатите показва, а, че трябва всичко, да се направи всичко възможно за а, да се използва тази възможност а, в името на европейските граждани. И а, ако мога още нещо да кажа в резултат на този дебат, тази възможност не трябва да бъде мимолетна, не трябва да отиде на вятъра, трябва нещо конкретно да се реши в полза на нашето общество. И вие, и ние и носим голяма отговорност в това отношение. Сега, приключихме заседанието днес след обед, тъй като следващите точки от нашия дневен ред изслушването на номиниране за поста директор на Европейската фундация за обучение. Тази точка няма да разглеждаме днес, за съжаление няма да може да я обсъдим и затова давам ви среща. Утре в 9.30. 9.30 направо започваме с гласуването. Благодаря.